So, uh, И така, уважаеми колеги, добър ден на всички. Добре дошли на следобедното ни заседание. Ще имаме съвместен дебат с делегацията на парламента за Магреба. I am particularly happy that we много се радваме, че това заседание ще се състои днес. Ще бъда съпредседател с съпредседателя на тази делегация или делегацията за връзки с Магреба, госпожа Яла Сендер. Положението в Либия е много сложно. Когато се проведе посещение в Либия, трябва да има членове на Либе в делегацията на парламента. Нужно е да се посещава тази страна. Важно е да имаме съвместно заседание и да чуем. Всъщност ние чухме на 22 януари информация а, от съвета, който се проведе на същата тази дата за положението в Либия да идвате на време. We will have, uh, and I would welcome Mr. Vincent Piquet from the... Добре дошъл на господин Пике от СВД, на господин Амбрози от Международната организация по миграция. Поканили сме Върховния комисар за, правата, за бежанците. За съжаление не могат да изпратят а, техен представител, но можете да научите информация за тяхното становище. Тя е във вашите документи. Давам думата на госпожа Сендер и тя ще даде думата на господин Пике. Госпожо Сендер, заповядайте. Си, muchísimas gracias, señora Legal. Много благодаря. Нека в самото начало изразим своите съболезнования. Виктимас де, de ataque пред семействата на либийските граждани, които са жертви на вчерашното нападение. Искам също да изразя съболезнование на лицата, свързани с здравеопазване. Искаме стабилност за Либия. И гражданите трябва да могат да живеят в мир и сигурност. А това е сложно. Това се опитваме да постигнем. Те искахме да изразим своите съболезнования и солидарност с ранените и техните семейства. Като председател на делегацията за отношения с Магреб, Благодаря на комисията Либе, че ми дава тази възможност за съвместната дискусия за положението в Либия. Искам да благодаря на господин Пике, представител на СВД, който ни дава интересна информация. За това как върват разговорите. Искам да благодаря господин Амбрози от Международната организация по миграция който многократно ни е разказвал за тяхната работа и за големите предизвикателства в Либия. На 22 януари, както знаехте, съвета по външни работи проведе дебат за Либия. Обсъждала се сложната ситуация и господин Саламел, генералният пратеника на генерален секретар на ОНЕ е резюмирал информацията, особено, що се отнася до политическите процеси, и е споменал възможността да се изготви нова конституция и да има избори. Получила е пълна подкрепа от министрите на външни работи, външните работи, извинете, своята задача и от нас ще получи такава, за да се работи за мир и помирение. Министрите също така са заявили ангажимента на Съюза към Либия. Много е важно да се подкрепят усилията на ООН и да се подкрепят агенциите на ОНЕ, които работят в сферата на миграция. Министрите отбелязват, че трябва да се работи с страните на происход на мигрантите, особено тези държави, които са близо до Сахел. Тъй като това е съвместна среща с Либе, изключително важно е да изслушаме гостите – за да може те ни, да ни обяснят какво се случва, да ни кажат какви са последните новини за случващото се и последните ангажименти, които сме поели в ЕС, от, е, от страна на ЕС в Либия и изобщо положението на мигрантите, търсещите обежащи и беженците. Давам им думата. The floor is yours. Заповядайте. Thank you very much indeed. Um, Много благодаря. Um, for the floor and for the chance... Госпожи председатели, искам да ви подам малко информация от името на СВД за нашия подход към Либия. Имам подготвен текст, който ще използвам. Последните събития в Либия, последните два дни, показват, как подготвените текстове често не служат за много. Преди 10 дена близо до Либия имаше много убийства, тъй като имаше нападение на единственото функциониращо летище в Либия, човешки жертви. Попречи се на една съвместна мисия с ООН и Африканския съюз, които заминаваха за там. Преди два дни в Бенгази имаше атака двойна с бомба в кола. Над 30 души бяха убити, много, много ранени, което оказа огромно въздействие също така върху стабилността и сигурността в страната. Вчера Имаше ужасяващи новини за извънсъдебни убийства. бяха убити 10 лица. Никой не знае кои са убитите, но те са убити всички посредством екзекуция. Един е от командирите на Националната либийска армия, маршал Хафта, и командир, който в момента е обект на обвинение от Международния наказателен съд, обвинене в военно престъпление и престъпления, извършени през последните две години. което най-вероятно ще доведе до ответни действия от страна на други лица. Виждате колко е крехко положението в Ливия. Силите за сигурност са раздробени и виждаме как Либия и света имат нужда от политическо решение на политическата криза в страната. Това бяха само встъпителни думи. Сега за случилото се на съвета на министрите на външните работи, което присъства и специалният пратеник Хасан Саламей, специален пратеник на ОНЕ. Имаше брифинг пред министрите на външните работи. От негова страна имаше отлична дискусия. Фокусът беше върху една от основните посоки, в които работим в Либия, политическата насока, която следи отблизо действ... плана за действие на ОНЕ, представен Жа Саламей миналия септември от господин, извинете, Саламей, след като той бе назначен. От основните моменти в него е намерението да се проведат избори в Либия, президентски избори, както и парламентарни такива. Това е голяма задача, особено в контекста на Ливия. Електро... А, извинете. Предизборна рамка не съществува. Няма конституция още в Либия която да дава ролята на президента и следователно няма правна уредба за това как ще си взаимодейства това с парламента и правителството. И така, много подготвителна дейност ще трябва да бъде извършена и оперативна също. Започнало е регистрирането на гласоподаватели. Госпожа Саламей беше um, um, uh, uh, много обнадеждена, защото започва регистрацията на гласоподавателите за гласуване. Нещо друго важно за провеждането на избори и създаването на правна рамка за тях е организацията на национална конференция, на която госпожа Саламей иска да събере различни заинтересовани страни от политическия, економически, племенен живот в Либия. Целта на тази конференция ще бъде да се заде политически консенсус за да може, когато има избори и се стигне до резултати от изборите, те да бъдат прияти от политическата класа. Организацията на тази национална конференция е голямо предизвикателство за това господин Саламей ще работи постъпателно, като има подконференции за подготовка. Върховният представител в Европейския съюз искат да подкрепят този процес. Само с избори и надлежна правна рамка и евентуално конституция в идеалния случай, но ако няма конституция, поне приемлива правна основа за избори. Само по този начин можем устойчиво да създадем възможност възможност за преодоляване на кризата. Съвета Имахме смесена. Картината бе смесена. На макро ниво има добри резултати. Цени, цената на нефта се е качила. Производство над милион барела на ден. Хазната на Централната банка се пълни постепенно и много пари могат да се разходват, но те не се разходват нито надлежно, нито в достатъчни количества. Много от тях отиват за заплати на служители, агенти на сигурността. Част от тях са неформални, като различните милиции. Много малко от парите стигат до министерствата, до публичните услуги, които имат нужда от финансиране, за да може приходите от нефта да стигнат до гражданите. Независимо от големите макроцифри и стабилността в обменния курс, все още много може да се желая. Освен това, Европейския съюз се присъедини към така наречения економически диалог, който тече в Ливия до момента, без Европейския съюз, но от миналата седмица сме част от него и можем да предоставим информация в тази рамка. И накрая миграция. Тя продължава да бъде много важен приоритет не само за Съюза като цяло, но за върховния представител по-специално и по-конкретно. В рамките на 2017 година се забелязва подобрение, ма напредък, по-малко пристигащи на европейските брегове, имам предвид на редовни мигранти, по-малко смъртни случаи в морето, което е голямо безпокойство от хуманитарна гледна точка. Повече хора са били спасени от водите на морето и повече хора са се върнали или са върнати от Либия към държавите по происход. По програмата, по която си сътрудничим с ООН за подпомогнати доброволни връщания. Всичко разрешено ли е? Не, разбира се все още има много нередовни мигранти вътре в Либия. 600 хиляди. И има потенциален проблем, който остава неразрешен. Има много нередовни мигранти, които са задържани в центровете за задържане под егидата на правителството. Част от тези центрове се управляват и от неформални или нередовни е, групи, които контролират сами себе си и не се отчитат пред никого. Така че имаме голям проблем и с това. Поради тази причина върховният представител реши да работи с ОНЕ и Африканския съюз, за да се заселят тези връщания от доброволен характер. Целта е да се убедят либийците да престанат да задържат нередовните мигранти като престъпници. Целим да имаме някакво междинно решение. И те да не се задържат такива центрове по хуманитарни причини. Нещо друго ново. Създава се работно звено с ООН и Европейския съюз и Африканския съюз, тъй като имахме в Абиджан среща с Африканския съюз на 29 ноември. Срещата бе също така и в Брюксел на 14... Имаше и среща на 14 декември, за да се планира работата и подпомогнатите връщания от доброволен тъп бяха основна цел. Друга цел беше политически да се работи с либийските власти. Това е постоянна задача, но се надявахме това да стане в рамките на съвместна мисия с колеги от Африканския съюз на 22 и понеделник, миналия понеделник. Но не се случи заради сблъсъците на летището и за това отложихме мисията в бъдеще. Надяваме се да замине тази мисия края или на 20 февруари. Сътрудничеството с ОНЕ е основно за нас. Нужно е да има кооперативно сътрудничество с всички агенции на ОНЕ по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Пике. Благодаря за изчерпателната информация, която ни предоставихте. Господин Амбрози. Какво е нашето становище за случващото се в Ливия и какво се опитваме да направим, разбира се, в тясно партньорство с Европейския съюз, особено и с някои е, от страните членки. Нека не забравяме, че е, ситуацията, политическата ситуация там и положението със сигурността е такава, че ние се опитваме да работим на място и да имаме своят отпечатък. Но и се опитваме да изпълняваме мандата си. Най-общо казано, нашата работа е насочена към три категории хора в Либия. Те имат връзка помежду си. Първо, вътрешно разселени в лица в Либия. Около 180 хиляди са те към днешна дата – този брой за радост намалява, стабилно намалява, не с огромен процент, но все пак намалява в последните няколко месеца. 350 хиляди са втората категория. Това са вътрешно разселени, които са решили да се върнат в Ливия, да останат и да си изградат живота там. Тези хора ние също подпомагаме, за да могат да си осигурят жилищата, да могат да останат там и да имат някакъв що годе приемлив поминък, за да могат и да подкрепят стабилизирането на страната и съответните политически процеси. И третата категория, естествено, са мигрантите. В Либия регистрирани са около 620 хиляди. Естествено, положението в тази страна е такова, че нямаме непременно достъп до всеки край на страната, така че не сме сигурни, е, че тази цифра е окончателна. Смятаме, че може би става дума за 800 хиляди, може би малко повече, но горе-долу това е броят на мигрантите, които според, мен е, са в, според нас са в Либия е, заселени навсякъде в страната. Над 50% от тях, е, що са, поне такава е нашата информация, заявяват съвсем ясно, че е, са отишли в Либия, за да намерят работа. Либия традиционно е страна на емигранти трудови емигранти и всъщност тя се издържа от това. И колкото и странно да звучи, тя на Африка също. Не е, всички от, ими, от мигрантите в Либия имат за цел да стигнат до Европа. Това е така вторичната им цел – но за това е толкова важно да направим така, че там да има политически напредък, да има стабилизиране на ситуацията, защото постигайки това, определено ще намалим и е, броя на хората, които е, са готови да изпълнят така това си вторично или второ решение да се придвижат до Европа. Има немалко добри новини, независимо от общата картина, която далеч не е розова. Първото, което искам да подчертая е броят на либийците, които се връщат и оставят да живеят там, той нараства всеки е, месец и това е една постоянна тенденция в момента което показва, че поне някакви, някои части от страната са достатъчно стабилни, за да е, могат хората да се върнат и да останат там. Този процес трябва да бъде и е, подкрепен и засилван. Друга положителна новина е че броя на преминаващите през Средиземно море идващи от, Ин... от Либия също намалява. Положителна новина, която си има и своите проблеми, естествено, защото не може да се каже, че в 100% се спазват правата на мигрантите на либийска територия намалява броя на пристигащите, намалява броя на закиналите по море. Това е добре, но от друга страна си има отрицателните последици на това, че е, условията и спазването на човешките права в Либия не са напълно задоволителни. Трябва да работим повече с е, властите и да сме сигурни, че там се спазват основните изисквания за отношение към мигрантите. Не само към мигранти, но в случая не говорим за мигранти. Тук стигаме и до темата центрове за задържане. Една част от споразумението с Африканския съюз и ОНЕ и Европейския съюз от Абичан беше е, да се е, работи за доброволно връщане на тези, които са задържани в центровете за задържане, за да се намали и напрежението там и, и натиска върху е, инфраструктурата, да се облегчат малко условията за живот там. Виждали сте, сигурен съм, е, и видеоинформация и друга е, където много ясно се описва какви са условията в тези центрове. Мога да кажа, че почти 30 години работя в е, тази област и съм виждал центрове за задържане по цял свят, но това, което съм виждал там, е, не са души с една туалетна. Мисля, че това е достатъчно показателно. Така че направихме всичко възможно да извадим хора от тези центрове. Като разбира се, това бе свързано и с решение на либийските власти да разградят системата на центровете за задържане, т.е. ние им предложихме това, но те не се съгласиха тенденцията да се завръщат хората от, е, от дома, от е, тези центрове продължава, но а, е, напълно вероятно е там да се появят и нови а, мигранти. А, срещата на върха на Биджан. В, към този момент около 20 000 души бяха в центровете за задържане защото пък и събития, които се случиха в този момент, е, увеличи. И е, в момента там има около, може би, 8000 души в центровете за задържане. Което ще продължим с нашите усилия да е, изваждаме хората от тези центрове възможно най-бързо. Абсолютно възможно най-бързо. Партнираме си с Европейския съюз за тези усилия, като не става дума само и за е свързано тези усилия, защото интегрирането по принцип е никак не е лесно. В случая става дума за огромен брой хора спрямо първоначалните ни намерения. Първоначално, в момента сме върнали 9700, т.е. много по-висок е процента от предвидения. Във всички случаи това е добра новина. Извеждаме хората от мизерия, от ужасно положение, но си има и своите осложнения. За това трябва да само по себе си е предизвикателство. Но нещата се подобряват до някъде. И набързо последен коментар, след което с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Едно, едно от важните за нас неща е да Толивия традиционно и исторически там, в тази страна има някои области, които изцяло повлияват стабилността на цялата страна. И ако търсиме социална кохезия и стабилизиране работа с местните региони на Ливия. А в тези райони, освен това, се връщат и най-много от вътрешно разселените лица. Така че по този начин ще осигурим те да останат там и да започнат един по-нормален и колкото повече възможности им се предоставят в е, тези региони, толкова по-голям е вероятността те да не продължат по пътя си на север нагоре и да не попаднат в ръцете на трафикантите или да се озоват в други притеснителни ситуации. Наши работещи за нас, които са базирани в Саба, бяха задържани за три дни, преди да ги задър... Е, освободят, благодарение на намесата на местните старейшини. Слава обичането. От друга страна, добра новина, че местните а, лидери се намесиха в полза на служителите на международна институция. Накрая а, трафика трафикантите и продажбата на хора за извършване на трудови дейности, не само от центровете за задържане. Трябва да провериме тези новини, но във всички случаи там се говореше и за извънсъдебни. Се работи да се справиме, защото законността в тази страна не съществува. Имаме обаче намерение да продължаваме да работим и в, свет, в сферата на полицейско сътрудничество, сътрудничество по съдебна линия, защото в края на края те са установени навсякъде по света, включително и в Европа, имат и сметки навсякъде по света, включително и в Европа. Така че бихме могли доста ефективно да се справим с борбата с трафика посредством международно сътрудничество на различни нива. Не можем да, не можем да арестуваме само тези, които прекарват малките лодки от там до Европа. Трябва да има международно сътрудничество. Те, те не са в Ливия и в Триполи. Благодаря. Сега съм готов да отговарям на въпроси. Благодаря, господин Амбрози. Благодаря за вашата информация и за презентацията. До тук един колега е заявил желание да се изкаже. Госпожа Вержия, имате думата. Задател, аз съм от тези дебат, депутати, които е, бяха на посещение в Либия. Бях медициран и всичко това, което видяхме с организации и това, което се говори тук и в другите европейски институции. Та, това, което ми прави най-голямо впечатление те са там от много време. В Либия има традиции за миграция, които, така ако мога да кажа в кавички, не бяха нарушавани. С либийските власти, все едно, че там има някакво стабилно правителство, което има контрол на цялата територия. Това, което точно поддържате диалози и как взимате решения в такава положение коментирахте тук извървите за задържане. Огромно е, част от тях е, не са под е, контрола и проверките на либийските персонал, който да е там и да взаимодейства с либийския персонал. Там е, осъществяват терор, тъй като въоръжени групировки шетат по цялата страна. Никак не съм сигурна, че ще има възможност да се стъп... Цифрите, които ни представихте, доколко сте сигурни, че е, хората, които се опитваме да, да, да разберем как точно се формулира подобряване на положението, след като е толкова катастрофа в южната част на страната след като познаваме до известна степен положението там и реално никой няма контрол а, над тази зона, с изключение на местните вождове, мисля, че е много важно да подчертаем и е, въпроса за финансирането, което средствата, които всички е, опити и практики за пране на пари, как успява, какво се прави за противостояние на такива практики и за прекъсване на финансирането, за да може. Оратори, в който ред вие желаете да отговорите на въпроса? <clears throat> да направя две корекции. Най-напред от декември Имаме международни служители на, в, Либе, в Либия, 12 общо от ОНЕ и от Имаме и наши партньори, <clears throat> чрез които въвеждаме наши служители административно. А, мерки въвеждаме. Имаме и други механизми, които са по южната страна. Имаше случай на отвличане, включително и миналата седмица. Сега за лагерите, центровете за задържане. Когато говорим за тях, ние говорим за тези, които са управлявани от правителството. Това е кива центрове за задържане, но ние не знаем е, колко хора са там, не знаем къде се намират те, не знаем какво се случва там. Но знаем, че те съществуват. Това е обаче част от целият дискурс за центровете за задържане. Защо се отнася до съответната групировка, която е на място? Някои от групировките, те реагират, те, те са свързани с представители на правителството. Имаме една смесена ситуация от частни групи. Ние работим всеки ден с местните, с представители на местните власти, с представители на, на хората, които управляват тези лагери. Държане Всичко, което казахте е правилно. Мисля, че това е, беше и нашата и все още е нашата дилема всеки ден. От гледна точка на ОНЕ, ние сме в Либия, за да провеждаме хуманичко, което може да намали страданията на мигрантите и на либийците. Естествено, няма ясна ясни власти, които да контролират ситуацията кои, и стояцията, и то не само спазването на договорите, договорите и споразората с а, а, личностите, които са на място. И това е проблем. Това засяга центровете за задържане и другите територии, но, ние, но това е нашата нашето предизвикателство. Ние непрекъснато предоговаряме условията със съответните актьори, за да изпълним нашия хуманитарен мандат. Това се случва и такава е. Ние имаме един комитет, който включва различни актьори, заинтересовани страни, представители на, на държавата, на племената. Идеята е да се вземат съвметната програма. Дали това може да е осигуряване достъп до вода, е изграждане на училище и така нататък. Тоест, е, възможно, дава се възможност да се предприемат действия, които са важни за общността, за микрообщността за съвместно вземане на решение. Даваме възможност на тези хора да работят заедно. Това е поне едно начало, един малък мащаб. Тоест, осъществяваме една малка социална за <clears throat> намаленият контрол на правителството върху територията на Либия. Така е. Вие, вашата оценка е права. Правилното съгласие. Това е единственото правителство, което е, наци... което е международно признато и се надяваме, че то може да спазва изход. Помагаме с обучението на либийските власти при управлението на нелегалната миграция, включително и аспектите на човешките права. Освен това, включително и аспектите на човешките права. Освен това, помагаме при обучението и изграждане на капацитетите. Ние се опитваме да подобрим ситуацията в центровете за задържане. Не всички такива центрове са под правителствен контрол. Както казахме, има и други центрове, но ние не може да работим там, поне докато е, поне докато се признава, както ние правим, е, признаваме суверенитета на съответните територии. Единственият начин да решим проблема е чрез политическото стабилизиране на страната, а именно чрез мирно споразумение, чрез признаване на легитимно правителство и ефективно управление на територията на Либия. това правителство би трябвало да е подкрепено от Обединените военни въоръжени. Това правителство би трябвало да е подкрепено от Обединените военни въоръжени. Ясна политика чрез най-напред чрез списъка на страни, където има пране. Е, това е дебат в Нью Йорк, т.е. това са хора, които са обект на санкции. И ние също спадини. И накрая международните служители. Нашата делегация, както знаете, пътуват един или два пъти в Триполи. Те пътуват за по един ден. Това е първото и второто е господин Пики и господин Амбрози. Много интересна информация ни дадохте. Обзорът беше много интересен. Ще Благодаря, госпожо председател. Нека в заключение да кажа, че от двете презентации и от това, което чухме в залата, може да почерпим известен оптимизъм. Виждаме, че има желание за диалог и има някаква визия за бъдеще. Въпреки, че има а, още много фактори, които се намесват, но се вижда някакъв план за бъдещето, план за действие. Виждаме може би началото на светлината в края на тунела. Ще има избори в бъдеще. Това е окоръжително. Освен това, някои от най-ужасяващите ситуации все още са на лице. Все още работим за стабилизиране на ситуацията за вътрешно разселените либийци. Провеждат се разговори на местно равнище за създаване на възможности за стабилност и е, тече и програмата за доброволно връщане. Всички тези неща трябва да бъдат проследени и в бъдеще. Има и въпроса за прането на пари. Това е много важен за нас въпрос. Той не е решен като Европейски съюз. Ние може да премахваме страни от списъка, това е едно. Но ето, например, за Швейцария ситуацията беше подобна сега, независимо дали в една страна има диктатор или не, много са факторите, които трябва да ни помогнат да и ще идентифицираме страните, които се облагодетелстват от трагедиите, специално трагедията в Либия. Трябва да направим колкото се може повече всичко всъщност, което е възможно, за да подобрим ситуацията в Либия. Ние не може да решим кой е добрия и кой е лошия. Трябва да включим всички либийци в вземането на решение и в подобряването на ситуацията. Благодаря. Благодаря, госпожа Лая Сендър, Благодаря на колегите за техната презентация. Въжи за тези данни и за, и за тази компания, европейското законодателство не предвижда страна от трета страна, съд от трета страна да има право до, за достъп до тези данни. Имаме регламента за защита на личните данни. Той постановява, че трябва да има правно основание в е, международно споразумение между САЩ и Европейския съюз и държавите членки, които регулират Често в парламента се случва така. Просто сега парашутирам в този дебат. Идвам от Междупарламентарната конференция на Африка, Карибите, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за Microsoft. Говорихме онзи ден с юристи които специализират в, в, фундаменталните права на европейските граждани и правото на лично пространство и неприкосновеност. И някои от най-големите партньори при изграждането на глобализацията, САЩ, не искат да подходят така, както подхождаме ние, т.е. реципрочно. Министерство на правосъдието на САЩ задължава Microsoft да даде данни, които се съхраняват извън територията на САЩ, т.е. в европейска държава. И те са свързани с неприкосновени данни на гражданите. Това ни притеснява като представители на европейските граждани. Може да се каже, че основните права на европейците са обект на защита ние ги разработваме и развиваме с пакета за защита на данните. Това е голям напредък. После международното право. Обичайното международно право трябва да се спазва законодателството на държавата – където определен служител си изпълнява служебните задължения, трябва да има върховенство на закона на съответната държава, а не да има върховенство закона на страната, където е лицензирано дружеството, което е различно от първата. Това, което се опитвам да кажа, е, че делото за Microsoft през Върховния съд е интересно за Европейския парламент и Съюз. Трябва да следим развитието и да си извлечем полки, както винаги сме се опитвали да правим, когато е имало липса на реципрочност. Особено, що се отнася до прехвърлянето на данни на САЩ. Ако европейски съдя се опита да получи подобни данни от територията на САЩ, без САЩ да може да се произнесе, това ще бъде нечуван прецедент. Има известна несигурност, свързана а, с решенията на съда за правата на човека за прехвърлянето в трансграничен план на данни. Съда the so-called privacy shield. Премахна така наречения щит за неприкосновеност на данните. Имаше такова решение. То отмахна закона Safe Harbor Част от правната рамка бе ефикасна и част оказваше въздействие върху а, националното законодателство. Тази несигурност трябва да бъде преодоляна скоро. Добре е, че обсъждаме тези правни аргументи с политическа. Следващата точка от дневния ред е свързана с вас, господин Албрехт, отново. Затова ви давам отново думата. Регламента за ЕНИЗА –